Good morning, dear members of the Euronest Parliamentary Assembly. The co-presidents uh, will suggest to begin uh, our work uh, scheduled for today. Uh, before um, uh, working... Преди да започнем по дневния ред, бих искал да информирам членовете на Евронес, че вчера Европейският компонентът на Европейския парламент гласува анонимно да избере известния български политик Евгений Кирилов. Приканвам ви да поздравите господин Кирилов и да му пожелаете успешна работа, също така както и неговия предшественик Кристиян Вигенин. Благодаря много. А сега продължаваме нашата работа съгласно дневния ред, който приехме вчера. Сега продължаваме с точка номер 9 от дневния ред и ви приканвам да размените информация с представител на Европейския парламент, госпожа Сидония Енджеевска докладчик по бюджета в Комисията по бюджета на Европейския парламент, тъй като относно финансирането на нашата програма, както и състоянието на многогодишната финансова рамка. Така че първо ще дам думата на господин Вижай Харвач госпожа. А, ръководител на а, службата към Европейския комитет. Благодаря, господин председател. Моля първо да ме извините за това, че господин Левандовски не може да участва в нашето заседание, тъй като той той, не, той не може да присъства, така че съжалявам, просто ще трябва да се задоволите с мене. Както правилно казахте, аз се казвам Чепапем и ръководя звеното отговорност за глава четвърта от европейския бюджет. Външната дейност обхваща всички развиващи се страни, страните по разширяването, съседските страни, всички страни, с които имаме някакви отношения, като бързо развиващите се економиката. Е, политиката на добросъседство е от огромно значение за нас и се опитваме да връзнем, да свържеме бюджета с дейностите, които провеждаме в този регион, в добросъседката политика и доброц добросъседската стратегия се разделя на два компонента южни, южно, южната стратегия и стратегията за а, източните страни. В момента обсъждаме промени в тази структура. Е, източното партньорство се организира около няколко оси. Първо двустранните отношения, регионалните, за регионалното сътрудничество, междурегионалното сътрудничество – средствата се разходват по а, предварително одобрените бюджетни пера, както и а, заеми или кредити, т.е. ние а, гарантираме заеми, които се отпускат на тези страни. А, целта е нашата политика да бъде ефективна. Важно са не средствата, разбира се, а ефективността на самата на политика, като средствата са само ем, начина или инструмента, с който постигаме целите, които сме си поставили. Нашата философия е политиката повече за повече. Наша, нашият принцип също така е активното участие на а, нашия партньор, участието на гражданското общество в осъществяването на целите. Необходимо е също така да се обърне необходимото внимание на абсорбционния капацитет на е, партньора, да се осигури синергия между различните програми. Знаете, че Erasmus е програма за обмен на студенти и целта ни е да интегрираме тази програма в цялостната дейност на външната служба, на службата за външна дейност и в цялостната политика на доброс, добросъседство. Разбира се, работиме също така в тясно сътрудничество с частния сектор, с гражданското общество, но също така търсим и нови е, начини за развиване на сътрудничеството. Е, ще се както знаете, ще се създаде един допълнителен фонд от комисията, като средствата ще бъдат насочени към различни дейности в различни области, които да не са свързани с правителствените сектори, правителствените проекти. В момента се, се намираме в едно много странно, интересно време, края на годишната финансова рамка 2007-2013 за периода 2007-2013 година. До сега разполагахме с 57 милиарда, а за следващата финансова рамка предложението е 70 милиарда, но след като държавите членки обсъдиха този бюджет, решиха, че могат да отпуснат не повече от 58 милиарда и 700 милиона евро. Което въпреки че това е 16% намаление от първоначалното предложение. Аз също ще се върна към този проблем малко по-късно. Благодаря. Благодаря, господин Петвърч. Мисля, че не, бе, бе добре да имаме малко повече време за, отгов... за отговорите. А сега давам думата на госпожа И... Ядржевска за уводни думи към бюджета. Пет минути. Е, Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя своето задоволство. За мен е чест е, да участвам в днешното заседание и мога да ви запозная с работата, която вършим в бюджетната комисия на Европейския парламент във връзка с източното партньорство. Благодаря ви за поканата. Е, намерението ми е да ви запозная с е, конкретна работа и с е, конкретните събития, които се осъществяват в финансовата комисия. Това всъщност е хиеринг във връзка с източното партньорство. Ние слушахме експерти тук в Европейския парламент, хора, които работят в университетските среди, а също така и партньори, които работят на място с инструменти за финансиране на източното партньорство а също така и депутати в Европейския парламент. Така че аз е, е, ще се възползвам от е, възможността, която ми се предоставя, за да ви запозная с, заключенията от това изслушване и какви препоръки бяха направени. няма да повтарям това, което вече се каза за сумите. Искам да се спра направо на ключови проблеми или предизвикателства, които ние сме установили във връзка с финансирането. Основният извод е, от проведените дискусии в Европейския парламент е, че е, фондовете, е, които са предвидени за източното партньорство, не водят до чувствителен политически или социален резултат. Освен това, ние установихме, че обикновените граждани в е, страните от източното партньорство е, не винаги просто знаят, че се инвестират европейски фондове в е, родината им. И смятам, че след 4 години от началото на тази инициатива е време да размислим. И сега е най-подходящият момент, защото сме в навечерието на нов период и нова многогодишна финансова рамка. Ключовият проблем Ключовият проблем е, че Европейският съюз губи инерция в страните членове на източното партньорство, главно защото на тези страните не се предоставя ясна перспектива за членство в Европейския съюз. И ако няма ясно послание за присъединяване към Европейския съюз, много от е, източните партньори не се отнасят към е, политиката по източното партньорство като тяхна собствена инициатива. Така че те не винаги се чувстват отговорни за успеха на инициативата и за успешното е, прилагане на проектите в страните. Много страните са получили инструментите по източното партньорство е, като краткосрочни финансови инструменти. Е, тоест, целта е краткосрочен финансов, краткосрочна финансова печалба, техническа подкрепа в техническа сфера на приложение, Безспорно това им е полезно, няма съмнение за това, но не се подкрепят чувствителни конституционални промени, които са изцяло основани на европейски модел е, всъщност тези финансови инструменти е, са за 7 годишен финансов период. Те са разделени е, за всяка страна по-отделно. И по време на изслушването ние установихме следния проблем държавите членки не са достатъчно насърчени е, за иницииране и прилагане на реформи, защото какъвто и да е напредъка, те ще получат средствата, които са предвидени за тях. Така че е, това не е достатъчно силен стимул. Аз лично съм убедена, че трябва да обсъдим и друг въпрос. Е, средствата са ограничени. Обедена съм, че средствата са ограничени, сумите не са много големи, просто средствата са прекалено разпиляни. Е, просто е, е, трябва да се покрият прекалено много приоритети, за да се постигне чувствителен резултат в много области. Надявам се, че при дискусиите, които ще проведем с вас, е, тъй като някои от проблемите, които току-що описах, в никакъв случай не са тайна. Е, в новия програмен период вече се предвиждат средства, за да бъдат отразени, отстранени тези проблеми през следващите 7 години. Но смятам, че без вашето лично участие няма да можем да подобрим програмите програмите трябва да бъдат подобрени, за да се постигне по-голяма ефективност, да бъдат по-добре прицелени към конкретни области, но също така и да привлекат вним... участието и на гражданското общество, и на обикновените граждани. И в Европейския парламент ще обнародваме резултатите от изслушването. Вие ще получите копие, ще имате и е, подробно, подробен протокол от всичко, което се каза. Мисля, че ще бъде много интересно за вас, ще бъде и много полезно за вас, защото в момента подготвяме следващия 7 годишен период. Благодаря. Е, е, Скъпи колеги, чухте забележките от, от господин Партуаче и, и, и, и госпожа Ярджиевска. Сега ви приканвам да започнем дебата. Имаме около половин час за тази цел. Всеки компонент разполага с 15 минути. Сега разбирам, че има искане от господин Фарм. Да, господин Фарм, имате думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи за моята позиция. Аз съм заместник-председател на социалните демократи, група в парламента и се занимавам с тези неща. Нека да започна като подчертая, колко важно е съседското партньорство. То дава голяма възможност за взаимна изгода и ние наистина трябва да се грижим за този инструмент. Като политическа рамка е изключително важно да се задълбочават връзките между партньорските страни, но като се вземат предвид принципите на отговорността и споделянето. Като Категория 4 външни действия от многогодишната финансова рамка. Финансирането на тази на този компонент винаги е било хронично недофинансирано и аз съм много обезпокоен, защото тази тенденция като че ли продължава. Това е една от областите, която понесе наистина голям удар, когато Европейският съюз този февруари наложи огромно ограничение на бюджета. Това беше намаление с 16% спрямо предложението на комисията. Дори, дори с оглед на многогодишната финансова рамка това е голямо намаление. Трябва да се създаде трябва да се създаде организация за подпомагане на, за постигане на целите на хилядолетието. Ако окончателният резултат и индикативните ресурси, които комисията представи, финансирането от 2013 до 2020 ще бъде отрязано с над 13%. И ние всички, включително страните партньорки, им можем да окажем влияние върху резултата, ако работим заедно. Ние трябва да се уверим, че финансирането, както Сидония каза, е насочено правилно да се подобрява кохерентността, а парите да бъдат харчени по най-добрия и ефективния начин, в правилните сектори. Но с тези орязани бюджети, много важни сектори ще останат недофинансирани. Трябва да подчертая важността на нашето съседско партньорчество и се надявам, че това няма да се отрази прекалено сериозно върху европейските финансови инструменти. Uh, to... Сега давам думата на господин Багратян. От е, делегацията на Армения имате 4 минути. Първо искам да подчертая, че реализирането на съседската политика се нуждае от много повече средства и финансиране. Благодарение на европейската ориентация, някои държави, включително Армения, е, бяха раз, създадени и развити демократични институции. Има прогрес, но когато дадена държава вече е избрала европейска интеграция, тя трябва да бъде подкрепена. Не мисля, че тук няма място за спестяване, тъй като ако спестявате тук, най-вероятно ще се наложи бъдеще да плащате много повече. Затова искам да подчертая, че увеличаването на финансирането от друга страна ще задължи тази страна, да следва подписаните документи, да ги спазва, да спазва стрикно политиката на европейска интеграция в економиката, макроекономиката, в правителствените дейности, в социалните политики, защото ние се срещаме с сериозна социална поляризация и също така ще спомогнем за модернизиране на демокрацията в тази страна. Защото понякога съкрещаването на средствата или полуреформите са много по-лоши, отколкото другото. Благодаря ви. Благодаря, господин Маграциан. Благодаря за това, че бяхте много кратък и разполагаме сега с малко допълнително време. Сега, кой от представителите на Европейския парламент би искал да зададе въпрос? Очевидно няма, затова давам думата на господин Баландин от украинската делегация. Уважаема колеги, я раздел... Госпожа, дами, дами и господа, скъпи колеги, аз отлично знам, че малките, малките средства, с които разполага Евронес, трябва да бъдат ефективно разходвани. Целесообразно ли е да се финансират нашите проекти? и много. И като се казва, че резултатите не са достатъчни, но ние сме все още в началото на пътя и резултатите първа предстоят. Благодаря ви. Thank you. Е, Благодаря. А сега давам думата на господин Хакмарк от Европейския парламент. Гюнар, имаш две минути. Благодаря, господин председател, господин е, оратор. Първо, бих искал да кажа, че е, е, според мен и според моята политическа група ние всъщност поддържаме и това, което каза господин Фьорм току-що. Е, приоритетите по източното партньорство е, трябва да се проектират е, върху дискусиите върху многогодишната финансова рамка. Защото има един единствен въпрос, който е много важен. Има много приоритети за инвестиции в приоритети в инфраструктура. Приоритетите могат да бъдат енергетика, транспорт и изобщо много други области. Разбира се, че е, трябва да имаме гаранции е, за гъвкавост е, в рамките на многогодишния бюджет. Но искам да подчертая, че е много важно, че проектите, които ние обсъждаме, трябва да отговарят на целите, които си поставяме по принцип за източното партньорство. Току-що и всъщност днес ще обсъждаме резултатите от среща на държавните глави. Затова е много важно да си спомняме, че е, подготовката на всяка страна участник трябва да съответстват с целите на Евронест, а именно отваряне на пазарите, отваряне за конкуренция, инвестиции в е, обща инфраструктура в енергетиката, да се прилагат различните правила за конкуренция, защото ние не искаме да има инвестиции в инфраструктура, без да се спазват еднакви правила, еднакво законодателство. Това е от е, е, същностно значение, за да има отворени и динамични пазари на енергията. Ето защо, господин председател, от наша гледна точка е много важно да имаме гаранции, е, че ще има повече възможности и повече средства за инвестиции в съседството и че е, е, няма да ги подценяваме, защото има други съседства. За нас това са най-важните приоритети и ние настояваме за това инвестициите да бъдат съвместими с целите ни, а именно споразумение за, за асоцииране и изобщо сътрудничество. Благодаря. Да, в списъка ми е госпожа Маградзе от делегацията на Грузия. Имате две минути. Благодаря за тази възможност да се обърна към Европейския парламент. Може би знаете, че ние в момента провеждаме форум за жените, а знаете, че е, въпросът за положението на жените в Източна Европа е много важен. Е, ние се, е, ще се радваме да се срещаме с жените, участващи във форума, не само по време на сесиите, а извън тях. Ние бихме искали да подкрепим това събитие и някои проекти, свързани с групата на жените. Защото участието на жените не само в местната, а и в международната политика е много важно за развитието на нашите страни. Благодаря. Благодаря. Има ли други членове на асамблеята, които биха искали да се изкажат, да коментират или да зададат въпрос? Не виждам. Затова като си ме предвид, че спестихме малко време, аз ще взема думата за много кратък коментар. Искам да се обърна и да, и да коментирам а, и въпросите поставени от а, предишните оратори. Много често членове на а, компоненти на източното партньорство поставят въпроси, а, относно неадекватното финансиране на различни проекти в рамките на източното партньорство, на политиката на източното партньорство. Много често хората сравняват неадекватността на това финансиране с тази на други държави, които не са членки на Европейския съюз, например Сърбия, Турция, Що се отнася до такова сравнение с финансирането на различни проекти в източното партньорство, явно финансирането е напълно неадекватно. Чудя се дали това усещане, което често се изразява в рамките на източното партньорство, е обосновано. Благодаря ви. So, if uh, I see... Така, след като няма желаящи да вземат думата, в такъв случай бих помолила нашите двама оратора да отговорят на въпросите, които им бяха зададени. Uh, Благодаря, господин председател. Аз съм изцяло съгласен с казаното, с 99 Точка 99% отказаното от господин Фарм. Комисията предложи едни суми за многогодишна финансова рамка, които са амбициозни, вярно, но същевременно и реалистични, но съвета намали а, тези суми. Съгласен съм също така, че ако парламента може да ни помогне, ще бъде чудесно. Но в, в, крайна, в крайна сметка това, което ни остава е гъвкавостта и госпожа Жизбецка го спомена многократно. Става дума за гъвкавост при прегледа, междинния преглед на МФФ, както и при, при разпределението по глави. Така че Въпросът е да видим какви най-гъвкави методи ще можем да приложим. Както вече беше казано, за пръв път а, а, сред, средствата за добросъседството трябва да, се бъде, да бъде средствата за добросъседство трябва да бъдат преразпределени по нов начин, не е, две трети, една трета, както беше до сега, а по-скоро целесообразно и целенасочено за провеждане на политиката повече за повече. Както казаха е, двама от е, вашите представители, е, е, реактивността е основното. Знае, знаете, че трябваше миналата година да реагираме на събитията на арабската пролет или когато е, имаше цунами в Азия и така нататък. Така че е, нашата политика ще бъде по-скоро центрирана върху методите за реактивност. Благодаря. И отново давам думата на госпожа Ездревска за отговори на въпроса. Е, е, Благодаря, господин председател. Аз искам да привлека вниманието ви върху някои въпроси е, и области, в които все още има напредък. И мисля, че днешната дискусия потвърждава моето убеждение, че трябва днес да се отправи политически сигнал, да се даде политически тласък в момента, когато комисията изработва програмата си. Знаем, че през е, февруари държавните глави е, на страните членки постигнаха компромис и по силата на този компромис в момента има 30 милиард 30 милиарда и 630 милиона по всяка бюджетна линия. Обаче няма разпределение между източното партньорство и южното партньорство. Все още се работи по това разпределение. Радвам се, че срещата се, състоя, се провежда днес и затова ви насърчавам да отправите ясен политически сигнал на среща на държавните глави в Вилнюс, но също така и когато работите с Европейската комисия в момента да настоявате за да се извърши разпределението на средствата между различните приоритети, е, защото има много бюджетни линии. Освен това, е, привличам вниманието ви върху работата, която вие вършите сами, но и работата, която трябва да извършим заедно. На е, срещата във Вилнюс е, няма да се обсъжда само този финансов инструмент, но има и много други финансови инструменти, които не трябва да пренебрегваме, защото много интересни неща се финансират по силата на други финансови инструменти. И искам накратко да ги изброя, просто за да привлека вниманието ви. Първо, смятам, че е много важен инструмента за развитие на сътрудничеството, така наречения CDI, т.е. въпроси свързани с развитието, здравеопазването, нека не го забравяме. Там е, сумата е, беше почти 76 милиона евро. Все пак е, е значителна сума, не е огромна, но, но е значителна. Друг инструмент е Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Според мен е, тук също можем да работим по цели, свързани с насърчаване на човешките права. Друг инструмент е, е инструмента за стабилност, отговор на е, природни бедствия, а също така и предотвратяване на бедствия. Е, и не на последно място е, имаше 248 милиона по този инструмент, а именно инструмента за ядрена безопасност. Аз мятам, че трябва да го вземем предвид и е, да се постараем е, да бъдат насочени средства по тези инструменти и към източното партньорство. Искам да взема отношение и по ня... някои от направените изказвания. Аз съм убедена и, и, и много хора споделят моето убеждение, но това е заключение на Европейската сметна палата. Та Европейската комисия по причини, които е, е, за мен все пак е, са ясни, но не мога да ги е, у, у, у, приема, е, просто се пренебрегва прилагането на проекти в гражданското общество и средствата се изместват в друга посока. За мен това е проблем и ще цитирам цифри, които за мен са обезпокоителни. Повече от 70% от средствата, които Европейския съюз инвестира като цяло в страните от източното партньорство, е, е, отиват за пряка подкрепа на бюджета. Е, тоест, прехвърлят се средствата, комисията има по-малко работа, необходими е по-малък персонал, обаче има по-малко средства за местните органи за самоуправление, за гражданското общество, за университетите. И аз мятам, че трябва да се мисли и по този въпрос. Искам обаче да заявя ясно, че ако погледнем на южните съседи на Европейския съюз, виждаме, че там процентите са още по-проблематични. Почти всички е, пари фактически се изразходват чрез националните бюджети. И затова искам да чуя какво ще кажете вие, как съвместно с Европейската комисия можем да разнообразим получателите, бенефициентите на средствата. Е, по време на изслушването всички бенефициенти казаха, че е, комисията изисква прекалено много бюрокрация от тях. И аз е, говорих с неправителствени организации, които прилагат проекти и това действително е така. Очакванията към партньорите от гражданското общество по отношение на прилагането на проекти отчетността. Просто изискванията са прекалено трудни, прекалено неосъществими за тези непритъствени организации, които са малки и няма достатъчно персонал. Трябва да помислим по въпроса. Изобщо е, аз съм обезпокоена от това, че с ограничените средства, с които разполагаме, трябва да внимаваме. Трябва просто да сме сигурни, че парите се разходват е, целесообразно първо е, средствата трябва да отиват към, към страните получатели, да не се изразходват парите само от държавата, да има и пари, които се харчат на място и, да, и резултатите да бъдат видими от гражданите, да знаят хората, че това е европейски проект, че това е част от солидарността, че това не е някакво таинство. Лично аз Лично аз съм е, обезпокоена от това, че има е, граждани, които са широко скроени, е, които знаят, че получават пари от Европейския съюз Достатъчно добре се обяснява и подчертава е, това, е, че всъщност се получава средства от Съединените щати. Обаче, ако Европейски съюз направи нещо, обикновено остава незабелязано. Жалко, че е така, защото това е част от сътрудничеството, част от солидарността е да знаят гражданите, че ние съфинансираме и подкрепяме конкретни проекти. Искам да взема отношение и по това, което се каза за жените. Аз е, смятам, че въпросът е интересен. Аз съм е, специализирана основно по бюджетни въпроси, макар и това да ви тревожи, когато се казва, но все пак работя за разнообразяването на дейностите и колкото по-разнообразни са те, толкова по-голяма ще бъде ползата. Е, очакваме проекти, които могат да се прилагат и от мрежи, от неправителствени организации, които са свързани е, с е, повече власт за жените. Ние можем само да приветстваме това, но за целта трябва все пак да имаме финансови средства. Парите са важни. Не просто защото аз работя в бюджетната комисия. Парите са средство за прилагане на политическите ни приоритети. Искам да подчертая не само на приказки, но е, поемайки сериозен ангажимент и по този начин става ясно, че това, което правим е важно. В Европейския съюз има много е, трудни финансови преговори. В момента има високи напрежения. Много държави членки искат да се ограничи европейския бюджет. И тук ние отправяме ясно политическо послание, че тези пари са важни, че за източното партньорство е необходимо финансиране и че средствата се разходват целесно целесообразно. Благодаря ви. Благодаря, скъпи колеги. С това приключваме коментарите и дискусиите, дискусиите относно бюджета във връзка с източното партньорство. Може ли да изразя моята гледна точка? че Парламентарната асамблея на Евронест ще следи, ще продължи да следи отблизо прилагането на финансовите инструменти, свързани с европейската политика и по-специално ориентираните към източните страни. Е, програмите за внедряване са съществена част от тази политика и са символ на европейската насоченост. Скъпи колеги, Обявявам дискусията по тази точка за приключена. И сега моля Евгений Кирилов да поеме следващата точка. Колеги, нека да започна като кажа, че тази среща на 17 април и на 28 май бюрото реши да подготви съобщение към правителствата на страните от източното партньорство във връзка с срещата през ноември, която, както всички знаем, бюрото започна обсъждане какво трябва да бъде основното съдържание на това съобщение. И като отправна точка беше разработена обща проектопрограма, която ви е раздадена. Разбира се, днес това, което се очаква да направим е да дебатираме какво да бъде основното политическо послание на нашата среща на Евронест към, в посока към срещата на източното партньорство. Това е едно упражнение, през което трябва да преминем, за да подготвим бюрото през есента, да вземе преди това, което ще кажете днес, да актуализираме документа, който ще бъде представен на срещата. И ще имаме днес кратка дискусия по този въпрос за общо време от 20 минути. Нека да ви кажа, че продължаваме да приемаме искания от различни оратори, но вече разполагаме с списък и е, не се притеснявайте, е, е, ще има достатъчно време. Може би да започнем с господин Холбрак. Имате две минути, господин Холбрак. Благодаря, е, господин. Много благодаря. Бих искал да кажа. Summit meeting is very good. It is highlighting a number of important points, but I, I would like. Бих искал да засегне една от точките, които са посочени в съобщението. И това е какво Какви са очакванията на източното партньорство от срещата в Вилнюс? Какво е стратегическото партньорство? Да се спазват а, човешките права, законите и демократичните процеси. И това е фундаментално. Аз ще действам на място и искам да покажа на всички тук, че ние, това, че ние ще гарантираме, че това не са само думи. Всеки партньор трябва да отговори на тези изисквания. Гласувахме тук вчера относно неприятните инциденти в Украина във връзка с арестуването и затварянето на бившия министър председател също и в Грузия. Също така разследванията а, фактът, че много представители на опозицията биват разследвани. Искам Говорихме за случаи на религиозна и сексуална омраза в Грузия – това е проблематично. Вчера си отбелязах, че моите колеги от групата на социалистите либерали е, са, обез... са разтревожени от това и мисля, че така и трябва да бъде, защото новините от Грузия са е, тревожещи. В Грузия обаче се наблюдава същото развитие, както в Украина. Искам а, Искам да развиваме близко партньорство, но искам и да подчертая, защото целите ни са ясни. Благодаря ви. Thank you very much. Много. Следващия е господин Захарян. Господин Захарян, имате думата. Мисля, Луча. Окей. Okay. Така. Господин Лучек. Господин Рушик. Рушик. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Срещата на върха в Вилнус. Това е една изключителна възможност да извлечеме най-голяма възможна полза от това. Става дума за една страна, която е, участва активно в източното партньорство, страна, която ще осигури по това време председателството на Европейския е, съюз и има и комисар. Така че трябва да извлечем максимална полза от тази среща. Сега аз съм просто съм направил списък на основните приоритети. Най-важното е, разбира се, е, да изградим демокрация, наблюдение на човешки права, граждански права, върховенството на закона, избори. Ние трябва да насърчаваме подобен подход. Ние трябва да бдиме този процес да бъде постоянен. Ние, ние обаче не трябва да е, да навлизаме в безкрайни спорове за Украина, Азербайджан, Грузия и така нататък. Нека да работиме заедно, нека да работим заедно за постигане на общите ни цели. Второ, трябва да се е, подобри и укрепи регионал, регионалното сътрудничество във всички аспекти културни, туристически, економически, политически, да има обмен между хората от страните членки на източното партньорство. Така че и а, обсъждахме финансите и нека свържем това с а, финансите и нека да очертаеме няколко конкретни проекта за економическа подкрепа, финансова подкрепа за създаване на една економическа инфраструктура, която би била е, полезна за хората е, от региона, включително и разбира се, като целта остава и разрешаването на регионалните конфликти в е, тези страни. Благодаря господин Ручек. Господин Захарян, имате думата. Благодаря, господин председател. Армения, както всички източни партньори, очаква резултатите от срещата в Вилнюс в края на ноември. Това ще бъде нашата трета среща на високо равнище и Армения очаква от нея конкретни резултати. Там Съвместно ние ще определим основните идеи и практически стъпки на източното партньорство. Във Варшава е, ние е, е, определихме тези първи стъпки и определихме необходимите приоритети за следващите 4 години. За Народната партия е важно да има е, конкретни резултати на е, важните резултати са е, преговорите за споразумение за асоцииране, което е част от, важно за Армения и Молдова. Искам да кажа, че през последните години Армения постигна забележителен напредък е, и напредва с от голяма скорост, както по вътрешници въпроси, така и във връзка с Европейския съюз. Последните партньори, които започнаха преговори по споразумението за асоцииране, все още са в процес и се надяват преди лятото да се постигне споразумението. Споразумението за асоцииране трябва още да бъде доуточнено, и тези е, доуточнения трябва да бъдат също извършени преди е, вакансията. Според е, нас оценката за напредъка съвпада с оценката на Европейския съюз и двете страни се надяват споразумението да бъде инициирано на среща на държавните глави. Благодаря ви. Благодаря много. Следващи господин Сариус Волски. Благодаря, господин председател. Две минути. Okay. Много от, от нас казват, че срещата в Вилнус е наистина ключово събитие и че а, последиците ще имат а, огромно значение. Но целият проект е в криза в момента. Ние в момента сме на кръстопът. От една страна Европейския съюз много по-малко подкрепя е, източното партньорство, защото има свои, свои проблеми и е потънал в криза. От друга страна изто, страните от източното партньорство буксуват. Докъде можем да стигнем? Можем да постигнем резултати, ако обаче направиме жертва и си затворим очите пред някои неща, но това ще бъде пирова победа. Така че тук става дума предимно за ключовите, основните, фундаменталните принципи на демокрацията, нашите ценности. В крайна сметка ние сме една общност на ценности, върху които градиме. Нашата цел е демокрацията и тези ценности да бъдат е, прегърнати на изток. Е, някои обаче страни е, не го разбират така. Това, за което говориме, не става дума за политически е, затворници, затвори и така нататък. Става дума за принципи и за демокрация. А ако е, опоненти се хвърлят в затворите, това не е демокрация. Е, така че ако, ако ние, от, ние отстъпиме, ние ще бъдем заразени от по-низките стандарти, ако въобще има стандарти. Така че днес Вилнус ще бъде следното, ще бъде един консенсус за демокрацията. Ние ще се придържаме ли ние към този консенсус за демокрацията? Вилнус не е само за търгу, за свободна търговия, за обмен. Става дума, още веднъж казвам, за ключови ценности, които са в основата на, пар, на партньорския проект. Ние като Европейски съюз ще оставим ли нашите ценности да бъдат подронени или ние ще успееме да проектираме нашите ценности в а, източното партньорство. Аз смятам, че в никак... трябва да наложиме ценностите, а не да оставим те да бъдат подронени. Господин Горлин. 2.5 um, благодаря, господин председател. Аз мисля, че срещата във Вилнюс е много важна. Е, напълно съм съгласен с е, господин Сариус Волски, когато той каза че може да има партньорство, е, пробив по партньорството. Важното е какво правим ние вътрешно, като започнем от економиката, е, е, социалните въпроси и разбира се демократичната реформа, основана на върховенството на закона и изграждането на институциите. Но това не е само алабала и не трябва да бъде алабала. Например, в Грузия, само преди 7-8 месеца, сега тук не искам да ви занимавам с нашите подробности е, примерно, нали, с, е, е, е, колеги, е, които смятах, че са приятели от Народната партия. Е, сега няма да гледаме назад, ще гледаме напред. Аз е, много добре си спомням е, е, как е, демокрацията в Грузия се гледаше като на черна овца. Срещата, е, която предстои, е предизвикателство. Е, много се радвам, че вчера, когато господин Фюле е, каза, според мен, е, много професионално и възоснова на факти се съсредоточи върху реформите и напредъка на всяка една страна. Примерно улесняване на е, е, е, режима на визите. Нашия министр на вътрешните работи беше тук и говори с съответния комисар. Има чувствителен напредък. Също така тече и друг процес, по партньорство. Смятам, това е много важно. Е, радвам се е, за Армения. Е, проблемите с Молдова също в някаква степен се решават. Това е много важно. Винаги, когато е по-добре, да те приобщат, отколкото да те критикуват. Искам да чуя нещо от почитаемите колеги от Народната партия. Искаме да разберем какво става с... За какво е Евронест? Евронест, е, е, това конфронтация ли е между народ... сътрудничество между е, Народната партия и други партии или сътрудничество на Европейски съюз с източните партньори? Знам, че много хора са съгласни с мен. Това не е въпрос на сътрудничество просто между партиите. Това е шанс за Грузия, за Молдова, за Украина и е, това е канал за комуникация по много е, решения, които ще се вземат, е, които са насочени към конкретни резултати, а не само политически изявления. Благодаря. Благодаря и аз. Сега искам да дам думата на господин Качни. Кич Качени, имате две минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Нека да посоча двете централни теми, които обсъждахме повече в коларите, отколкото по време на дебата. Например, за Русия. Не можем да оставим тези въпроси необсъдени. Само по този начин ще осигурим успех на срещата във Вилнюс. За Русия две неща трябва да бъдат изяснени. Източното партньорство не е проект срещу нещо или някого. Той иска да подобри демокрацията чрез прилагане на закона, зачитане на човешките права в целия европейски континент. Второ, TCFTA е съвместно е съвместимо с Митническия съюз. Това е лосът на Русия да оказва влияние. Реформата, която ни води до европейско бъдеще за нашите страни. Альтернативата е Евразия, но със своите характери и специфики, но всички знаете какво означава това. Относно разширяването. Мисля, че всички знаем, че това че няма да има разширяване към страните от източното партньорство, поне докато страните от източните Балкани не бъдат приети. Това, с което приемаме днес, ще промени вашите държави. за това изборът е ваш когато го вземете, няма връщане назад. Ще бъде трудно. Понякога ще бъде непопулярно, но е абсолютно необходимо, ако вашите държави искат да влязат в Обединена Европа. То също е в най-добър интерес на Европейския съюз. По моя гледна точка, срещата в Вилнюс трябва да обърне внимание на тези две основни теми – Русия и разширяването. Трябва също да се създаде пътна карта от среща до среща. Ед, част от европейската интеграция на Словения е това, че пътешествието е не по-малко от местоназначението. Благодаря. Давам думата на господин Голиев. Две и половина минути. Благодаря. Вчера, доколкото разбрах от изказването на господин Фюли, Той очерта основните параметри. Той също каза, че философията на Евронест е сътрудничество. Но сътрудничество, като същевременно се е, бди над сигурността и стабилността на региона. Затова в Вилнус смятам, че нещата трябва да бъдат ясни сигурността е не едно широко понятие. В, там се, това е, част от него е хранита, хранителната сигурност, продоволствената сигурност, но има и сигурност сама за себе си. Така че можем да говорим за намаляване на бедността, на развитието, но всичко това няма да е достатъчно и няма да е, е целесообразно и целенасочено, ако не говорим за сигурността сама по себе си. Знаеме, че Русия е, стои зад всеки териториален регионален конфликт. И тогава, независимо дали говорим за Нагорни Карабах, Абхазия, Осетия, Приднестровието, днес се говори за евроазиатското евроазиатската империя, но ние трябва да бъдем ясни. Говорим за Нагорни Каравах, за Грузия за, Укра... за Украина и проблемите в Украина. Нека. Нека да се обсъждат истинските проблеми на нашата среща на върха. Инак в противен случай просто институцията няма да се радва на доверието на нашите граждани. Uh, great. Скъпи колеги, големите надежди не са само известен роман на Чарлз Дикенс. Но това са и големи надежди сега, 6 месеца преди среща на държавните глави по източното партньорство. Големите надежди не очакват само големи приказки, но и дела. И аз съм сигурен, е, че моите колеги от е, Комитета на Евронест по политическите въпроси знаят, е, че ние трябва да бъдем по-ефективни в взаимния обмен. Е, вчерашната пленарна сесия показа, че можем да постигнем напредък само ако вървим заедно напред, само ако искаме да вървим заедно напред. И за това ви благодаря е, за това, е, че поехте инициативата за това, тази съвместна проява среща на държавните глави може да доведе е, до пробив във връзките между Европейски съюз и източните партньори и аз съм убеден, че моите колеги от Литва ще направят е, необходимото защото те ще бъдат председатели на Европейски съюз тогава за постигането на тази цел. Искам да насърча и колегите от източното партньорство да упражнят същия натиск върху техните правителства. И ние съвсем основателно можем да поискаме държавите членки на Европейски съюз да удържат на обещанията, които са направили пред техните партньори. Обаче трябва да чуем, че и съответните правителства от източно партньорските страни са са си свършили работата, т.е. да са извършили необходимите реформи, за да могат всички да се възползват максимално от засилването на сътрудничеството. Господин Сариус Волски попита дали социал-демократите и останалите се придържат към демократичните принципи и прочие. Колеги, е, запазете спокойствие, правим го. Така, е, основното обаче е да има взаимно уважение между държавите, между техните представители. Ние внимателно наблюдаваме онова, което някои от нас наричат е, е селективно правосъдие. Но много ви моля, много ви моля, е, нека това е, да не се смесва е, с чувството, че ако нашите приятели не са на власт, значи държавата не върви както трябва. Нека да не смесваме двете неща. Е, нека да внимаваме как се държим. Блекенштайн. Господ... Благодаря. Нека да дам думата на госпожа Кидашвили. Две и половина минути имате. Мис Госпожо Кидашвили, надявам се, че ме чувате. Две минути и половина. Не съм искала думата в този момент. По-късно ще взема думата. Няма да има друга дискусия. Имаме ви в списъка. Ако искате да говорите, добре. Ако не искате, тогава минаваме към следващите. Ако ще говорите, моля, говорете. Благодаря. Благодаря. Искам да добавя е, към това, което каза нашият колега от Германия, за това, което говори, и да добавя към казаното от колегите от Европейския парламент. Благодаря е, много за правилното решение, което взехме вчера трябва, точно по този начин трябва да работи партньорството между страните. В същото време призовавам членовете да наблюдават внимателно. Това е много важно. Много е необходимо за Грузия е, да бъде е, наблюдавана на всяка стъпка. И Европейският съюз да има специален специален представител за Грузия, господин Хеменберг е там, вие знаете. Това, което е най-важно за вас, е ние да се чувстваме добре с развитието на Грузия, но и нашите приятели също да бъдат доволни. Проблемите, с които се сблъсква Грузия днес със съседа си от север, е много важно да работим заедно на всяки, всеки международен форум тук затова е важно да имаме доверие, вие да се чувствате уверени в, с развитието на Грузия. И затова ви молим да не правите изказвания на база на кой какво ви е казал, по, например от членовете на опозицията, а да дойдете да се уверите сами, да прегледате документите, да прегледате фактите, да се информирате сами. Тук не става въпрос за приятели и врагове, а за конкретни факти, за конкретни случаи. И всеки един от тези случаи трябва да бъде проверяван. Всеки може да направи грешка и за това ние се нуждаем от партньори, които да ни наблюдават, които да преглеждат тези случаи, да ни дават препоръки, но не е както стана вчера тук, само защото някой е, е, не само не означава, че има политическо преследване. И през последните години нещата бяха много сложни и както казах вчера, всичко опира до разбирането. Никой не е извън закона. Всеки трябва да бъде съден от съдебен орган. Това са процедурите. Искаме, ние, ние искаме вие да проверявате това, да извършвате мониторинг и да правите изводите си в основа на този мониторинг, а не на основа на политически изявления. Благодаря ви, колеги. Колеги, не, искам да ви помоля да се концентрирате върху документа, който разпространихме сред вас и да не се отдалечаваме преклено много от това, което дискутираме. Господин Лизек, тук ли е? Не го виждам. Тогава господин Ласбергер. Три минути за господин Ласбергис. Благодаря, господин председател. Източното партньорство отваря едно зона една територия от огромно значение за Европа и за из... изтока. Там има той е един кръстопът на виждания, на а, мнения, на конфликти, на напрежение. сега вървиме към едно положително съседство, т.е. една крачка напред. Но в момента проблемите са следните. Ще има ли а, западни перспективи за страните от източното а, партньорство с мир, демокрация и така нататък. Това от едната страна, от другата страна им се предлага протекция и е, послушание от друга бивша имперска сила. Така че въпросът е демокрация или не е демокрация. Европейската програма и Европейския съюз не е против някого, не се бори против, ня, против, ня, против някого, а за правото за, а, на избор и за правото държавите да не бъдат манипулирани от други. Правото на държавите на самоопределение. Затова Евро Нест предоставя програми, школи, инструменти и различни форми на асоциация. Всеки обаче трябва да си свърши работата, за да се затвърдат вече направените крачки напред. Може би а, ще има напредък и някакъв пробив в Вилнус, но въпреки въпреки трудностите, ние не отстъпваме пред принципа, който е постановен от Роберт Шуман Европа да бъде обединена от Атлантика до Кавказ. Така че трябва Но а, войната, военната окупация, е, конфликтите между Грузия, Армения, е, това за винаги ли трябва да остане? Нека не ни плашете. Европейския съюз трябва да бъде един посредник и един, една, един инструмент за насърчаване на мир в този регион, като се насърчава решението с мирни средства между Армения и Азербайджан на проблемите. Така че имаме надеждата да се подпише едно споразумение за асоцииране в Вилнус, но аз се надявам, че ще има и друг препроби в Вилнус. Ще вървиме към уреждане на конфликта между Армения и Азербайджан. Благодаря, Евгений. Много си щедър. Ще се опитам обаче да си съкрития изказването. Скъпи колеги, в качеството ми на член на бюрото, аз изцяло подкрепям идеята е, е, за представителство на Парламентарната асамблея на Евронест на среща на държавните глави в Вилнюс. Вчера ние подкрепихме проекто протокола, който ви беше раздаден. Ние се надяваме, че е, на сесията си през е, есента ще бъде изготвено окончателното послание към срещата на държавните глави. В е, качеството ми е, на представител на националната делегация на Литва искам да добавя следното. Като, е, на Латви... като представител на демократичната опозиция в Украина, аз искам да заявя, е, че демократичната опозиция в Украина изцяло подкрепя идеята за подписването на споразумение за асоцииране между Украина и Европейски съюз на среща на държавните глави в Вилнюс. Но тъй като е, властите в Украина, е, при условие, разбира се, че изцяло се спасват условията, които бяха предписани през на 10 декември септември миналата година. Това е едно задължително условие, а именно, е, че властите в е, Украина е, прилагат тези условия. Може би едва тогава среща на държавните глави в Вилнюс ще може да се подпише това споразумение за асоцииране между правителството на Украина и Европейския съюз. За съжаление обаче от страна на властите в Украина аз не виждам никакви конкретни стъпки за изпълнение на условията, които бяха поставени от Европейския съвет. За съжаление, е, е, само по този начин е, ще доведем до успеха на среща на жените глави във Вилнюс. Благодаря. Благодаря и аз. Следващия списък е господин Палецки, 4 минути. Благодаря, господин председател. Европейският съюз вече не е единственият център, около който се гравитира в района. За това трябва да видим как можем да направим офертата за Европейския съюз атрактивна за нашите източни партньори. Това е възможност и за ЕС, и за държавите партньорки. Прогресът в обсъждането на визите е само част от проблема. Трябва да се стремим да трансформираме региона и, и да сложим линията, от която вече няма връщане назад. Очакванията в Вилнюс са, че тази среща ще даде възможност за съживяване на отношенията ни с Беларус. В тази връзка играе е, голяма роля и играе споразумението с Европейския парламент. Европейският, одобрението на Европейския парламент се изисква е, за прилагането на определени части от този документ преди пълната ратификация на споразуменията. Благодаря. Благодаря. Сега за, за господин Воянесян една минута. Благодаря, скъпи колеги. Беше много интересно да чуя някои от докладите в този контекст, когато дискутирахме срещата в Вилнюс. Нашият подход към това много важно събитие – нашият не, неуморим борец за демокрацията господин Лан Бергис спомена за сдобряването между Армения и Азербайджан. Но най-важният най европейски урок за всички нас в източното партньорство е, че демокрацията и диктатурата са много много трудно могат да бъдат сдобрени. Демокрацията в Армения е лоша. Тя е наранена, тя е осъкатена. Като представител на опозицията мога да го кажа. Но независимо от това, това е развиваща се демокрация. А това, което виждаме в Азербайджан, си е ясна, отворена диктатура. И как можем да говорим за, за военна окупация, след като няма документи, които да го подкрепят? Аз мисля, че Европейския съюз и Евронест трябва да не се. Нашата задача не е да се борим за, по този въпрос. Нашата задача е да открием опасностите около нас и да се борим с тях. Благодаря. Много ви моля, придържайте се към а, времето за изказване, защото вече сме закъсняли. Следващи. Господин Фарм, имате една минута. Благодаря, господин председател. Да, мисля, че сте прав. Трябва да обсъдиме най-важните проблеми за Вилнюс. Но в крайна сметка господин Ламберски и господин Сарзволски ни нападат, така че трябва да а, отговориме. Аз мисля, че не трябва селективно да гледаме на нещата. Да, вярно е, че има проблеми и че ние сме отвъд червената линия в някои държави, включително и в Европейския съюз, в Унгария, но там господин е, Сариус Волски никога не е нападнал някое правителство, което от неговото политическо семейство. Така че така че трябва много да внимаваме как точно разглеждаме основните принципи. Нали? Ние не знаеме дали е, полит... правителството на Грузия има е, причини да задържа бившия министър-председател. Така че необходимото е, необходимо е да има един справедлив процес, един, е, едно справедливо съдебно решение. Така че наистина Вилнус не трябва да става една платформа за политическа конфронтация. Когато господин Сариус Волски пита дали все още ние сме демократи, ние социалистите демократи, мисля, че това е обида към нас. Много ви моля, не превръщайте Евронест в една е, платформа на политическа конфронтация. Благодаря.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 Смятаме, че е, изказвания като изказването на господин Ландсбергес не трябва да изкривяват фактите. Ни, вие трябва... Тук не е мястото. Е, Евронес не е място за разделение. Господин Ландсбергес е лобист на Азербайджан. И аз искам да го приканя да спазва ценностите, на страните, откъдето е, а не да защитава тоталитарния режим в Азербайджан. Да, давам думата сега на господин Хокмар за 30 секунди. Е, трябва строго да спазваме времето. Първо, на господин Фьорн. Е, предвид Унгария. Аз казах и други казаха, че трябва да се прилага върховенството на закона в Европейския съюз, а не да бъде е, съд за е, партизанщина. Трябва... И това, което казах е, е, че случая с Унгария е, трябва е, да се обсъжда е, в Европейската комисия и в Европейския съд. На второ място, проблем, проблемът. Е, проблемът е че има министър-председател. Господин Фьорн, не гледайте надолу. Проблемът е, че когато има министър-председател, който заявява, че трябва да има преследване, ако опозицията настоява. Ако президента вероятно ще влезе в затвора, когато министър-председателя го казва, това е проблем. Това е партизанщина. Мислете за бъдещето трябва да се гордаете от това, което аз казах. Не, председателя, ако обичате, продължаваме. Продължаваме сега. Обсъждаме срещата в Вилнюс и документа. Е, нека да не се отклоняваме. Е, сега давам думата само за минута на господин Хасан Гариев. Крилов. E, много благодаря, господин Криев. Искам да ви поздравя за ваш, че бяхте избран. И, и както спомена моя колега от Армани, Армения, също смятам, че демокрацията в Азербайджан не е идеална, но кандидатите за президенти са отворени, знаят какво се случва в Армения. Е, някои протести е, против изборите бяха забранени. Някои опозиционни партии не участваха в изборите и тогава коя държава е по-демократична? В Армения има голяма нетолерантност към Азербайджан под натиска на Русия. Както знаете, руските официални лица казват, че Армения е като аванпост, че има голямо военно, голяма военна обвързаност и Армения нарушава нарушава споразумението да не окупира съответните територии. Благодаря. Искам да се върна към документа и да кажа, че документа е резултат от докладите, които представихме и това е голям успех за нас трябва да осигурим основната цел на Евронес и тя да бъде да се гарантира европейският път и европейските цели да бъдат видими за гражданите, да подобряваме ентусиазма и мотивацията на хората, защото в противен случай ще изгубим потенциала си в бъдеще за, тази, за нашата организация. Искам да отговоря на господин Хокмарк. Марк мога, мога да разбера а, мнението му за, частното, за честното третиране, но тази организация не може да бъде виновна или невинна. Ние не сме тук за това. Искам да посъветвам господин Хъкмарк. Можете да давате уроци само ако изпълнявате по-добре тези критерии, ако държавите, за които говорите, изпълняват тези критерии по-добре, ако имате хора в, национална, в Народната партия. Не мисля, че ако това не е така, нямате право да давате уроци на когото и да било. И последния, господин Шмецки, имате за една, думата за една минута. Бих искал да поздравя председателят Кирилов. Сега, трябва, трябва да се върнем към нашата декларация, нашото комюнике. Важното е да отправиме едно много ясно послание. Партньорството има здрава основа и трябва да се развива. Разбира се, че се сблъскваме с трудности, но в крайна сметка ние сме политици и нашата работа е да разрешаваме трудностите. Така че по, в Виждаме, че има желание за компромис. Компромиса е възможен, но аз привличам вашето внимание върху това, че дявол е винаги сред нас и че ето, не, не, не забравяйте, че Русия е, току-що увеличи цените на гъста за Армения, че се променят пътните знаци че, т.е. и границите по този начин и ние винаги трябва да имаме предвид, че има един винаги враждебен външен фактор, т.е. държавите членки на Европейския съюз трябва да бъдат по-единни, да подкрепят нашите партньори и аз мятам, че трябва да подпишеме колкото се може по-бързо споразумението за сътрудничество с Украина. Благодаря. Сега благодаря на всички за дебата, за вашето вашия принос към добата. Както казах, е, бюрото ще се събере през есента, ще заседава преди срещата на в Вилнус. Ще обсъдиме всички интересни становища, които бяха изразени тук. Сега някои от тях са малко далеч от темата, която ни вълнува. И междувременно обаче ще има доста развитие на събитията преди срещата на върха в Велнюс. И трябва сега и да финализираме текста на нашата декларация. Сега благодаря ви. И сега давам думата на господин Тарасюк да председа. Благодаря ви. Скъпи колеги, сега пристъпваме към обсъждането на точка 11 от дневния ред обмен на мнения по е, предложението за процедурни правила е, в Евронест и съответните комисии. Искам само да ви напомня, че съобразно решението взето на първата сесия на Парламентарната асамблея на Евронест, което беше потвърдено на следващата втора среща в Баку, Работната група върху процедурните правила може да отправи писмени предложения до бюрото, за да се стимулира, както подобава подоб... измененията в процедурните правила съобразно член 31 от писмото, за да може парламентарната комисия да стане добре интегрирана съвместна парламентарна асамблея в интерес на източното партньорство. Работната група изготви своите предложения и ги представи на бюрото. Има три изменения по процедурните правила в асамблеята е, и седем изменения за процедурните правила в комисията. Е, и те бяха потвърдени в Баку. И там става ясно, че приложението на правилата за комисията целят е, правилата в комисията да бъдат съобразени с правилата в парламентарната асамблея. И това касае основно измененията, прияти в Баку ако. Ето защо, скъпи е, колеги, искам да изразя голящата си благодарност на членовете на работната група по процедурните правила, е, които под умелото ръководство на госпожа Херцог е, това са членовете на работната група. Те се умяха да изготвят много важни изменения и ние трябва да ги разгледаме днес. Освен това искам да ви уведомя, че членовете на бюрото е, единодушно подкрепят тези изменения и е, препоръчват на парламентарната асамблея също да ги подкрепи. Освен това, искам да ви уведомя, е, че бюрото ще разгледа, след като разгледа измененията, пред предлага на парламентарната асамблея да гласува измененията е, като цяло. И в заключение искам да е, ви уведомя за е, подкрепата на измененията и дискусията, която се проведе в бюрото. А сега давам думата на тези, които искат да вземат отношение по предложените изменения. Uh, Може би ще бъде логично първо да дам думата на госпожа Херца, която е председател на тази работна група. Okay. You have the floor. Имате думата за кратка информация. Благодаря, господин председател. Относно трите изменения за пленарната сесия, знаете, че вчера беше решено, че ако нямаме електронно гласуване, ще трябва да го направим явно. И може би за в бъдеще ще трябва да имаме повече цветове, така да се каже. И няма да имаме нужда от едновременно гласуване. Също така е важно да имаме дълга дискусия, базирана на основни практики е, и на добрите практики, кой гласува и дали, гласува, дали отчитаме и тези, които е, са в залата, но не искат да участват в гласуването. Знаете, споразумяхме се, че се отчитат само тези, които са участвали в гласуването. Без значение дали има други лица, които са в залата и които искат е, и да гласуват, само тези, които са гласували, ще бъдат отчетени гласовете им. И а, относно работата на работната група, а, има още няколко изменения, които бяха въведени които също ще бъдат гласувани в пленарна зала и в комисията. Искам също да приемем правилата така, както бяха предложени. Знам, че а, има искания да се преразгледат те, но мисля, че на този етап ще бъде най-добре да приемем правилата и след това да обсъдим нещата с работната група по правилата те там ще продължат да се обсъждат и да се поправят правилата. Сега, относно това заседание, нямаме разделно гласуване като опция. Това е нещо нормално в Европейския парламент, така че европейските депутати а, говорят и се опитаха да въведат а, това разделно гласуване, но това няма кой знае какъв успех тук. Така че ще трябва да видим в работната група по правилата и процедурите как бихме могли да използваме това. И е важно също така да споменем, не знам как бихме могли да го направим по-добре вчера, но със сигурност само за бюрото, за членовете на бюрото. Те могат да бъдат съпредседатели. Не, а не в пленарна зала. Знаете, а, имахме подобна екстремна ситуация вчера. Господин Вигенин не можа да дойде и а, трябваше да а, видим как, как ще се организираме. Много в последният момент, така или иначе. Не знам дали трябва да преразгледаме правилата или ще оставите а, нещата такива, каквито са, с прецедента от вчера. Надявам се да имаме тази възможност да разгледаме правилника за, за напред. Благодаря, казва председателя. Колеги, това, което предлагам е, е имаше едно единодушно решение на бюрото за одобряване на решенията и те да бъдат обявени по интернет. Но някои от членовете поискаха думата. Така че сега ще дам думата на Давид Арчешвили и после на Лахан Хоранишел. Давид, you have the floor. Давид, имаш думата. Briefly. Uh, uh, thank you. Uh, uh, the... Благодаря, уважаеми колеги. Е, поне две неща искам да обърна внимание за процедурния правилник и за съдържанието. Е, вчера, които обсъждахме нещата със съдържанието, са свързани с днешния въпрос за процедурния правилник. Смятам, че в е, това пленарно заседание и цялата организация не можем да решаваме геополитически проблеми, проблеми свързани с междудържавните отношения. Но трябва да разгледаме въпроса за съдебната система, за затворниците, за съдебните дела и така нататък в собствените си държави въпроси, свързани с човешките права. Много години наред, когато депутатите от Европейския парламент критикуват нашата съдебна система, аз следях тези процеси, но сега вече те не искат да критикуват съдебната система в Грузия. Искаме да имаме ясни процедурни правила за тази цел. Моля ви, придържайте се към точката от дневния ред, каза председателя, която разглеждаме в момента. Това, което е предложено от, работните, от работната група по процедурния правилник. Ако нямате коментар по този въпрос, ви призовавам да спрете. Това беше само увод към това, което всъщност искам да кажа, за да можем да приключим с това кога и къде какво се обсъжда, трябва да имаме ясни процедурни правила. А в а, пленарната а, зала имаме, трябва да имаме а, едно единствено правило да се приема с обикновено мнозинство, иначе никога нищо няма да постигнем. Господин Ваханесян и след това господин Виткенштайн. Аз ще се изкажа като бивш член, бивш съпредседател на тази група. Искам да подчертая, че един от въпросите, това, което спомена господин Давид Чершвили за член 7, параграф 3, по какъв начин комитета взема решение, беше една от основните теми на дискусията, но за съжаление нашия опит показва, че е рано. Рано е. Сега говоря от името на цялата ни делегация, без значение коя партия представляват представителите в групата. Ние сме против това решение. Считаме, че стария текст, мнозинство две трети присъстващи членове е много важно за комитета. Този текст е много важен. Тук говорим да подчертая за решения на комитетите. Говорим и мислим за даване на възможност за по-лесно постигане на споразумение на пленарно заседание. На пленарното нямаме нищо против да е с обикновено мнозинство. Но в комитетите, където има разгорещени дебати и спорове, смятам, че не бива да работим с проста аритметика, с аритметиката на обикновеното мнозинство, а да запазим мнозинство от две трети. Затова ние сме против това изменение. Благодаря. Нека ви напомня, господин Ванисян, като член на бюрото сте се съгласили с решението на бюрото да гласувате пакетно блок по тези изменения. Благодаря ви. Господин Вегенштайн. Искам да благодаря на работната група за това, което са свършили и съм съгласен с всички изменения, освен с едно. И то бе споменато от преждеговорившия колега. Смятам, че асамблеята на Евронест е малко дете, много млада организация е. И съм съгласен, че трябва да се гласува с ясно мнозинство. 50 плюс 1. Но в комитетите трябва да се опитаме да постигаме общо съгласие, да има по-голямо мнозинство, да се изгражда мнение на широка основа. И за това искам да се придържаме към предишното правило, за това няма да гласувам за настоящото изменение. Благодаря ви. Има ли други желащи да се изкажат, други членове на асамблеята, които желаят да кажат нещо? Да, господин Морадов, заповядайте. Много ви благодаря. Аз наистина не разбирам как да процедираме а, тук а, с. А, тези изказващи се. Миналото, на миналото събрание всеки, който искаше да се изкаже, просто вдигаше ръка, поискваше да се изкаже. Не знам каква е тази процедура, която сега прилагате с предварителен списък на изказващите се. Каква е тази процедура? Моля ви, уведомете ни, къде пише, че във всеки един случай ние трябва да представим предварително на секретарията желащите да се изкажат. Това е първото ми съображение. Второто, вие споменахте за работата по измененията. Ние ги обсъдихме тези изменения. Някои от тях в началото беше, бяха важни да се внесат в текста. Но виждате какъв проблем възникна вчера. Веднъж се случи и в Баку. Смятам, че трябва да работим повече по процедурата за гласуване все още смятам, че има празноти по този въпрос. И последният ми коментар е свързан с коментарите на арменската делегация. Трябва да отговоря, да репликирам. Това е много важно. Част е от етиката и от процедурния правилник за обсъждане на подобни въпроси. Ние обсъждаме а, срещата на върха в Вилнюс и предложенията на делегациите, но арменците винаги се опитват да прокарат а, несправедливо отношение в тази зала и веднъж те обвиниха а, един член на парламента, господин Ламбрингес, а, когато не подкрепи сепаратистите и комунисти, които в момента управляват в Армения и питаше какво е то демокрацията. Затова искам за в бъдеще председателя да следва линията на програмата, дневния ред, който е зададен предварително. Това е много важно за нас. Ако ще се открива дебат по някаква такава тема, ние сме готови, разбира се, но Искам да помоля арменската делегация да поработи малко повече във вътрешен план. Преди, предишното заседание чухме, че 100 души са вкарани в затвора и това е в резултат от диктатурата в Армения. Уважаеми колеги, искам да ви призова горещо да се придържате към точката от дневния ред, която обсъждаме, без да се отклонявате по въпроси, които нямат връзка с нея. Това е първото. На второ място, господин Морадов, нека ви напомня, че вашия представител беше съпредседател на тази работна група. Затова вашия колега, предвид, че той се е консултирал надлежно с вашата делегация, е имал всички възможности да внесе изменения за разглеждане в работната група. Сега давам думата на госпожа Ибрахим Гизис. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Е, искам да ви благодаря за това, че ми давате думата. Ние работим е, много успешно и ползотворно тези два дни и считам, че всички изменения в процедурния правилник следва да се считат за прияти. Благодарим ви за свършената работа и докато сме тук, докато сме в Евронест, трябва да кажем, че е, Искаме да научим ценностите на Европа, онези, които са живели в тоталитарни режими, държави в източното партньорство, що се отнася до демокрацията. Те, тези въпроси са особено деликатни, техните институции на тези държави са много млади и искам да се обърна към арменската делегация. В Азербайджан наистина е възможно да има някакви проблеми с демокрацията, но нямаме поне имиджа на окупатори в света. В това, че сме тук в Европа, наистина трябва да ни кара да се стараем да решим проблемите. Моля ви, моля ви, изказвайте се във връзка с точката. Не ме прекъсвайте. Моля, вие ме избрахте за съпредседател. Сега не ме прекъсвайте. Иначе никога няма да имаме дебат, а ще имаме пазар. Колеги, това, което ви предлагам. Ако няма други желаещи да вземат думата по измененията по тази точка, имайки предвид различните становища изслушани тук, ще променим препоръките на бюрото. Да имаме разделно гласуване по пакета от трите изменения за пленарната сесия. Това приемливо ли е за вас? Явно да. Добре. В такъв случай гласуваме трите изменения, които ще бъдат представени в пленарна зала. Кой е за, против, въздържали се, гласувайте електронно. Електронно гласуване, моля. Again, I repeat, I... Още веднъж. Продължаваме да гласуваме. Гласуваме по трите изменения, свързани с пленарното заседание. Не говорим за а, комитетите тук. Те отделно ще си разгледат а, своите становища. Сега моля, гласувайте пакета от трите изменения за пленарното заседание. Моля, гласувайте електронно. Електронно, повтарям. Моля, гласувайте. you can ask if everybody has voted. Has everyone voted? Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. Нека да видим резултатите. 37, 37 за, 8 против, няма въздържали се. Секретариатът ще преброи. Имаме ли две трети? Имаме. Ми... И така, трите изменения за процедурните правила се приемат. И препоръките на бюрото влизат в сила веднага. Други възражения няма. Добре, приемат се. Сега пристъпваме към измененията по процедурните правила. Те бяха представени от председателя на работната група. Тези изменения са направени с цел да съвпаднат с измененията, които направихме преди относно процедурните правила за пленарното заседание. Така че така ще имаме сходни, адекватни правила в пленарно заседание и в комисиите. Така че имаше някои противоречащи си коментари по препоръките на бюрото. Едно от измененията по процедурните правила а именно изменение номер 3. Там бяха противоречивите коментари. Това, което предлагам сега е вие да гласувате пакет блок всичките 6 изменения без изменение 3. Него ще го гласуваме отделно. Съгласни ли сте? Добре. В такъв случай, моля, гласувайте по 6 изменения блок без изменение 3. Това са за, работ... за процедурните правила при работните групи. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. Секретариатът ще ни каже резултатите. 42 за, 4 против. Няма въздържали се. Измененията са приети. И според препоръките на бюрото, тези изменения ще влязат в сила веднага. Ако няма възражения, продължаваме. Сега ще гласуваме единственото само изменение по процедурните правила за комисиите. Това е изменение номер 3. Тези, които са за, против или въздържали се, моля гласувайте. Електронно гласуване. Микрофон за оратора. Uh, Измененията... Изменението не е прието. Няма мнозинство. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Исках разделно гласуване, но нямаме опция за разделно гласуване тук. Защото загубихме голяма част. Тези, които гласуват, трябва да са присъстващите. Тоест, не само трябва да видим кой може да гласува. Жалко е, но тъй като нямахме разделно гласуване по процедурните правила, затова не можахме да поискаме такова. Но нека да ви напомня, че сега по комисиите има различни правила. Всеки, който присъства, може да бъде отбелязан в гласуването. Гласа му да бъде отчетен. Така че може да приемете това като устно изменение от моя страна. Тоест при гласуването в комисиите правилото да бъде тези, които са гласували, да бъдат а, отчетени, а не тези, които присъстват. Благодаря, госпожа Херцог. Членовете, които участваха в дебата, да, ни потвърждавам, че разисквахме доста подробно този въпрос. Има устно изменение да променим думата две трети присъстващи, присъстващи, а, а да кажем две трети от тези, които са взели участие в гласуването, което е логично. Така че ако нямате възражения, предлагам да гласуваме устното изменение. Моля, гласувайте електронно. Have all voted uh... Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Обявете резултата, моля. Тридесетима за, един десетима против, двама въздържали се. 29 има е равно на две трети, т.е. на лице е необходимото мнозинство. Изменението се приема. Ако няма е, други възражения. Аз е, отправям поздравленията си към госпожа Херцог, както и към всички членове на работната група за много добре свършената работа. Отправям благодарност и към е, членовете на нашата асамблея за това, че приеха предложените изменения. Тъй като Току-що приятите изменения влизат в сила незабавно. Не е необходимо да гласуваме за продължаване на мандата на двете работни групи, тъй като този текст е, че влезлите в сила изменения. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. Поздравления за всички ви за постигнатия напредък по оптимизирането на нашия правилник за работата. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред, 12-та. Дебати и приемане на решение за продължаване мандата на работната група за Беларус и за правилника, тъй като вече изменихме правилника. Тази точка всъщност отпада. Двете работни групи автоматично продължават мандата си. Следващата точка от дневния ред е Евгений Давид Дарчешвили. Thank you. On, on the continuation of the work of the working group. Благодаря ви за това, че удължихме мандата на работната група, госпожо Херцог. Според мен все още е необходимо да заседаваме поне веднъж в работната група, за да постигнем окончателно решение на въпроса, който обсъждахме вчера. А именно, съгласно правилника може да се иска отделно гласуване или от две делегации, е, чиято численост възлиза на една десета от членовете на асамблеята или от две политически групи. Онова, което стана вчера, бе ня- някаква смесица е, от е, делегации и работни групи, и аз все още не съм наясно дали е, основателно взехме това решение или го взехме в нарушение на правилник. Не ми, не ми стана ясно. Задължително ли е лицата поискали отделно гласуване да бъдат или членове на делегации, или членове работни групи, или не е задължително? will make it. Е, Oui. Mrs. Uh, Herzog, uh, you have the floor. Имате думата, госпожо Херцог. Благодаря. Аз бих искала да благодаря на всички ви за оказаното доверие чрез продължаването на мандата на работната група. Аз а, а, съм нахвърла доста неща заедно с секретарята, имаме цял списък, а, но но това, което Дейви току-що е, повдигна като, като въпрос, е, може да бъде разгледано. После е, господин Мохамедов каза нещо много основателно за списъка на изказващите се и даването на думата. И отделно, вече нали, въпроса за разделното гласуване и така нататък. И аз мога да уверя всички ви, че ще упорствам. Все така, наред със своите съпредседатели, на основата на подход, на консенсус. И ако щете, тази работа е част от мирния процес. И постигнахме много неща в този мирен, така наречен процес. Стремейки се към консенсус, ще постигнем немалко до следващата пленарна асамблея. Уважаеми колеги, мога ли да ви помоля за вашето снисхождение да дадете възможност на работната група да продължи да работи по въпроса повдигнат от Давид Вартяшвили, както и, и други въпроси, които бяха повдигнати тук. Не виждам някой да възразява. Значи възлагаме на групата по правилника да, да, да работи все така, за по-голямата ефективност на нашето събрание. Сега, уважаеми колеги, бих искал да се върнем на 12-та точка от дневния ред, тъй като макар и да взехме фактически решение за продължаването на мандата на работните групи, господин Сариуш Волски в качеството му на председател на работната група за Беларус би искал да ви информира за нейната, на тази група, дейност. А благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Проведохме четвъртото си заседание. Все така отправихме е, полкана към е, официалните власти, към гражданското е, общество е, да излязат с позиции. Никой не дойде от правителството. Имахме шестима представители на гражданското общество. Е, този път обаче надхвърлихме навика си да се занимаваме с всичко, източното партньорство като цяло, а съсредоточихме вниманието си на един единствен въпрос за свободата на информацията и медиите в Беларус. Поканихме представители на три независими медии, е, една телевизия, едно радио и една интернетска медия. Обсъдихме потребностите на тези средства – по мнение на присъстващите е, представители на Беларус, какво би могъл да предложи съответно Европейския съюз. Заключенията ще бъдат сведени до знанието на нашето бюро, както и на Европейската комисия. Следващото заседание също ще бъде посветено на отделна тема. А именно финансовата помощ, оказвана от Европейския съюз на Беларус, от гледна точка на донорите, ще поканим представители на Европейската комисия и от гледна точка на бенефициерите. Това заседание ще се проведе през есента. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат по току-що чутото? В качеството си, прочем, на член на тази работна група за Беларус, аз участвах във всички нейни заседания – под председателството на Сариш Волски. И ви уверявам, че бяха обсъдени много важни въпроси. Като естествено целта на, на работната група е да поддържа диалога между беларуските власти и гражданското общество на беларуската една страна и асамблеята на Евронест от друга. За съжаление, не станахме свидетели за пореден път на каквото и да било желание от страна на белоруските официални власти да се възползват от тази възможност, но за сметка на това пък представителите на гражданското общество бяха много активни и, и това е много важно за воденето на диалога. И си позволявам в качеството си на член на работната група да е, изкажа високата си оценка е, за работата на, на тази работна група под ръководството на господин Я, Яцек Мариуш Волски. Господин Флекенштайн, аз имам само един въпрос. Дали своевременно ще получим някакво известие, писмен доклад за работата на групата? Ние съзнаваме значението на, на вашата работа и след като продължихме мандата ви, толкова повече бихме желали да, да, да сме в течение. Разбира се, своевременно, когато е възможно. Да, както казах, господин Волски, записката, казва ораторът, евентуално протоколът от заседанието ще бъде внесен на вниманието на бюрото, както и на Европейската комисия. А, и ако не възразявате, казва председателят, така и ще постъпим. Така приключихме по 12-та и можем да пристъпим към... Впрочем, да дам думата на колегата съпредседател Евгений Кирилов. Благодаря. Мисля, че до момента вървим успешно към края на настоящото заседание. Точката, която предстои да обсъдим е приемането на работния план за 2014 година. Основната част тук е да започнем с самото пленарно заседание. Както знаете, до година ще има избори за членове на Европейския парламент. В края на май месец ще стане това. Това означава, че ще има нещо като опресняване на състава на компонента от Европейския парламент. Европейския парламент все още не е приел годишния си календар за 2014 година. По-конкретно не е разпределил времето си за външни дейности. Както знаете обаче вече, Официална покана бе отправена от арменския представител. Следващото пленарно заседание да се състои в Ереван в, през 2014 година става въпрос. А, като члена на бюрото от арменската делегация а, представи това предложение пред бюрото и бюрото реши да предложи на асамблеята да се състои четвъртото редовно заседание на Евронест в Ереван, Ар- Армения през ноември 2014 година. Точната дата, разбира се, предстои да бъде потвърдена що се отнася до бъдещия календар на парламента, след като той бъде прият, ще се съгласува с него също така датата. Четирите постоянни комитета също ще заседават. Постоянните комитети ще се срещнат първо за подготвителни срещи, принципно в Брюксел, в първото три месечие на 2014 година. Ако има някакви коментари, заповядайте, господин Хоранесян. Уважаеми приятели, уважаеми колеги, благодаря за това, че включихте дискусия на а, тази точка. Тя явно достигна до пленарно. Искам отново да потвърдя, че събитието ще се организира на най-високо европейско равнище и ще направим всичко възможно за постигане на а, ползотворен и успешен финал на това заседание. Имам обаче един въпрос. Разбирам, че през ноември Европейския парламент няма никакви зелени седмици въобще. Последната седмица на октомври е най-подходяща, най-удобна. Затова може би е по-подходящо да обмислим една такава промяна. Като време е по-добро, и оставям на вас да вземете решението. Следващия оратор. Мисля, че трябва да се придържаме към идеята за есенно заседание. Проблема, който се повдига от секретарията е, че трябва да има две заседания на а, комитета за всеки от един от комитетите преди това. за да може да се избегне риска да няма никакво време след изборите за Европейски парламент. През октомври ще има само две срещи на комитети и след това пленарно. За това, може би, трябва да се придържаме към тази схема, към този график и с стария състав комитетите да заседават преди лятната вакансия и второто заседание да се състои точно преди пленарното заседание, за да може да се справим с октомврийска пленарна сесия и в същото време да сме изпълнили ам, изискването за по две срещи на комитетите преди пленарно. Благодаря. що се отнася до времето за пленарно. През октомври в Грузия има избори за президент. Още все още не знаем. 2014 година става въпрос. А, аз мислех, че за този октомври говорите. Вие всъщност говорите за октомври 2014. Yes, of course. Uh... Да, колеги, новият Европейски парламент ще реши кога ще са тюркуазените седмици и кога евентуално ще може да се проведе сесията. Така че заседанието на комитета може да се проведе така, както предлага господин Сариш Волски, но за останалите заседания ще трябва да правим гъвкавост. И за това смятам, че ще можем да вземем все пак някакво решение за заседание ноември до година. А пък после вече ще се реши по-конкретно кога. Така че нека формално да подкрепим идеята, че следващата есен, не тази есен, есента до година ще има заседание, без да влизаме в други детайли. Предлагам това да бъде прието с ръкопляскане. И ако имате някакви други допълнителни съображения, разбира се, можете да ги кажете на заседанието от през есента тази година. Ако няма възражения, нека, нека държим, че е прието. Сега какво остава? Точка разни. Доста неща вече свършихме, така че нищо не остава. Нека в такъв случай да ви благодаря за успешната сесия. Смятам, че вече изградихме една добра традиция на сътрудничество и едно конструктивно отношение. Благодаря ви, колеги. И нека да благодаря и на колегите, и на секретарията, и на преводачите които позволиха да постигнем добри решения тук на това заседание. Закривам заседанието.